Председателят. Скъпи колеги, моля ви да заемете местата си. Съгласно дневния ред е, следва гласуване по опростената процедура. Ще гласуваме по доклада на госпожа Фиго Ейредо. Докладчикът има думата. Благодаря. Ще направя кратко изказване.